от, от дневния ред, а именно хуманитарната ситуация след наводненията в Пакистан. От името на Еврокомисията ще вземе думата госпожа Кристалина Георгиева. Заповядайте, имате думата. Good. We are waiting for her Excuse me, Mrs. Commissioner. Извинете ме, госпожо комисар, побързах и вече малко предварително съобщих вашето изказване. Готова ли сте да започнете? Госпожо комисар, имате думата. Моля микрофон. Уважаеми евродепутати, искам да ви благодаря най- сърдечно за това, че включихте Пакистан в дневния ред. И също така искам да благодаря на парламента за активния принос за активния му примус към отговора на Европейския съюз, за много от полезните заседания на а, ситуацията тази, е, това лято успяхме, благодарение и на вас, да вземем финансови решения бързо, за да може да изпратим помощ. Целта там и днес е да ви представя е, впечатленията си от е, посещението ми неодавна в Пакистан и да обсъдим някои от полуките, които можем да извлечем. И сега да ви кажа за посещението в Пакистан. В моето съзнание се е отпечатало много силно, че това е една невероятно сложна ситуация, всъщност това представлява две бедствия. Горе на север има 3 милиона хора, които е трябвало да избягат от въоръжените конфликти и виждат, че след това ново изградение им живот, домовете им са отнесени от а, а, водата. Хората са загубили не само дома си, но те са загубили и поминъка си. Тъй като съобщих на комисията по ам, развитието, Междувременно настъпиха много промени, ситуацията се влуши, повече от 12 милиона хора имат нужда от незабавна помощ. Да, прави, прав сте. Моля, продължете си дискусията навън, мога да ви помоля, колегите, които искат да напуснат залата, да го направят тихо. Благодаря, господин председател. Знам, че въпросът, който а, беше обсъден преди, е изключително важен, но и моя проблем е също така важен. От гледна точка на числа, преди една седмица говорихме, че 8 милиона се нуждаят от помощ. Сега Числото е вече 12 е, милиона. Повече от 8 е, милиона жилища са разрушени и повече от 3,5 милиона хектара земеделска земя са заляти от вода а, има съобщения за епидемия от диария и холера и трябва наистина да съсредоточим вниманието си върху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 такова огромно бедствие, необходима е масивна международна помощ. И позволете ми да премина към следващата точка. Какво направи Европейски съюз и какво възнамеряваме да направим след това. Нашата хуманитарна реакция беше незабавна до този момент сме дали 231 милиона евро, от които 70 милиона от комисията, останалите от държавите членки. 12 държави членки мобилизираха помощ в, натура чрез механизмите на гражданска защита на Европейския съюз. Ние сме най-големия донор. Трябва да подчертая, че числата продължават да растат и вероятно след една седмица ще получим нов призив, призив от ООН. Нашата помощ беше бърза. На 30 юли стана ясно, че наводненията ще бъдат разрушаващи и нашето първо финансово решение беше взето на следващия ден, на 31 юли. Ние задействахме механизма за гражданска защита по молба на пакистанските власти веднага на 6 август. Изпратихме екип от 18 експерта, които да координират помощта заедно с ООН и пакистанските власти. Това беше първият случай, в който беше предоставена помощ в натура с помощта на гражданската авиация и с помощта на военните. По този начин ние успяхме да предоставим необходимите водопречиствателни инсталации, медицинска помощ. Няма да крия от вас, че независимо от огромното усилие сме изправени пред много предизвикателства. Първо, хуманитарната криза далеч не е приключила. Може би дори не сме стигнали пика на тази криза. Знаем от а, хората, които се занимават с хуманитарна помощ, а, а, знаем, че това а, ще доведе до 6 е, милиона хора допълнително, които имат нужда от помощ. Нещата могат да се влушат преди да се оправят, особено във връзка с епидемии. На второ място, изключително важно е, опитвайки се да постигнем доколкото е възможно повече хора, да насочим усилията си към онези, които най-много се нуждаят от помощ. Жените, децата, възрастните хора, хората с увреждания, защото ако съзнателно не се е насочим към тях, те може би ще бъдат избутани на страни. И именно това се опитва да направи комисията, работейки с 26 партньора. На трето място, бързата помощ не е, е само насочена за оцеляването на хората, а и за осигуряване на сигурността. Защото много лесно недоволството може да доведе до отчаяние. И ние се опитваме да помогнем на хората колкото е възможно по-бързо и колкото е възможно повече. Ние също така трябва да се замислим за възстановяването. Ранното възстановяване предвижда две много важни задачи. Земеделското възстановяване, когато се отегли водата, трябва да бъдем готови да помогнем на селските стопани с семена, за да може те да догонят сезона за засяване на реколтата и също така да направим нещо за инфраструктурата, за, връз, за връзката на фермерите с, с местните центрове. Страната очевидна е изправена пред огромно предизвикателство с Банката за развитие и с ОИСР. Ние работим в тясно сътрудничество с комисаря Дегухт с върховния председател баронеса Аштън, за да може да изготвим едно а, цялостно предложение за това как да помогнем на страната. Пакистан ще бъде в дневния ред на заседанието на Гимних и в заседанието на 14 и 15 октомври. И сега, три полуки. Първо, пакистанските наводнения са само едно от многото напомняне за естеството на климатичните проблеми. Много е важно да сме готови за бедствията и за изграждането на една много уязвима страна след а, такива бедствия. И също така едно предупреждение. Не мога да твърдя, че тези наводнения се дължат на климатичните проблеми, е, промени, но повишените бедствия а, са. А, е, в една година видяхме земетресението в Хаити и другите бедствия. Ситуацията е тежка, защото нашите а, резерви са изчерпани, а сега сме едва началото на септември. Има една разширяваща се пропаст в нашия хуманитарен бюджет, който би трябвало да се вземе предвид, когато готвим следващата финансова перспектива, за да можем да съчетаем нашите ресурси, с ангажимента ни да помогнем на гражданите ни. И на трето място, още от самото начало на кризата Европейски съюз беше на предна линия, но ние не бяхме в медиите, следователно трябва много силно да съсредоточим вниманието си а, и да го насочим за повишаване на видимостта. А, е, това беше подчертано е, и тази сутрин е, в заседанието с председателя на комисията. И в заключение, уважаеми евродепутати, искам да кажа, че с гордост от името на нашите граждани мога да кажа, че Пакистан показа, че европейската солидарност не е само на думи. А, ние изразихме с дела и ние може да се гордеем с това, защото не само работихме да спасим човешки живот, но също така за да защитим принципи и ценности, които са в сърцето на европейския проект. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви. Сега, говорителите на групите, започваме с господин Качмарек за ЕНП. Минута и половина, колега. Госпожо председател, госпожо комисар, госпожи и господа. Наводненията в Пакистан са голяма хуманитарна катастрофа, засягаща десетки хиляди, стотици хиляди хора, милиони. Няма да сравнявам тази катастрофа с други. Само ще кажа, че трагедията е голяма. Искам да благодаря на госпожа Георгиева е, за уместните и много навременни действия, предприяти от Европейската комисия. Срамота е, че не успяхме да направим извънредно заседание на Комисията по въпросите на развитието през лятото, но съм радостен, че Европейският съюз като цяло бе отсрамен и действа бързо. Милиони хора се нуждаят от нашата помощ. Освен от неотложната помощ, селското стопанство и транспорта са възлови сектори. Ако не спасим пакистанското земеделие, следващата година ще се натъкнем на друга катастрофа – продоволствена – Парадоксално може да се окаже, че наводненията имат и положителен ефект. Тъй като е възможно да се подобри положението на бежанците и да се предотврати бандитизмът. Przyjąć инициативи като приоритети priorytety własnej А... E, да, инструментите е, за превенция на бедствията и за оказване на помощ със сигурност ще бъдат усъвършенствани и аз се надявам на това. Госпожа Декайзер от името на социалистите. Благодаря, госпожо, Благодаря, госпожо председател. Позволете ми, госпожо комисар, да ви поздравя за вашата всеодайност. Вие със сигурност сте на висотата на очакванията към вас. Но така или иначе нещата са толкова много, толкова много неща напоследък разведоха до сега щастливия брак между Пакистан и световната общественост. Така че понякога човек не знае как да реагира, когато слуша изказвания от сорта на това, че в Пакистан в момента имаме изключителна възможност да подобрим начина си на действие и бързо реагиране. Европа със сигурност е заинтересувана от това и Именно в този смисъл искам да се обърна към Белгийското председателство и да го замоля да работи още по-интензивно и решително по този въпрос. Други един въпрос са е, жените. Жените в е, Пакистан имат 300 хиляди пакистански жени, които ще родят в много скоро време, при това без каквато и да било медицинска и специализирана помощ. Моля ви да се съсредоточите върху този именно проблем, чрез местните, например, неправителствени организации, които работят, разбира се, в тясно сътрудничество с Федерацията, Световната федерация на неправителствените организации. Моля ви, госпожо комисар, да ми кажете нещо по-конкретно по въпроса за тези бремени жени, които ще бъдат скоро родилки. Благодаря. Благодаря. Господин Геренс, за, е, за либералите. Две минути. Don't. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Наистина, световното внимание е концентрирано върху Пакистан. Наводненията отприщиха много нещастия, мизерия, нищета и това ни даде възможност да видим още по-ясно каква е нашата отговорност. Защо? Защото 20 милиона жертви не могат сами да се спасят. Първо. Второ. Нашата отговорност е отговорност на Евросъюза, но и отговорност на държавите членки. Тоест, с влизането в сила на Лисабонския договор, може вече наистина да, пре, да престанем да правим това изкуствено разделение между държави и съюз. Европейският съюз има своята отговорност, носия и вие, госпожо комисар, сте пример и иллюстрация за това. Ние сме най-големият донор в хуманитарната сфера. Освен това, може би мнозина ще ще бъдат е, особено решителни, когато стане дума за освобождаване на допълнителни и индивидуални от произлизащи от държавите членки фондове за подпомагане на Пакистан. Така или иначе обаче, аз мисля, че можем да, да работим по-добре без това задължително да предполага повече средства. Имаме средства, имаме екипировка, какво чакаме, значи, за да се задействаме наистина, да заработим наистина на ниво 27 държави членки? Това, разбира се, не трябва да бъде подчинено на едно пропагандно или медийно действие, а на желание, желание да помагаме и да се държим на висотата на най-големият донор в, на планетата. т.е. да сме една наистина умиротворяваща сила. Благодаря. И кирия Лам... Благодаря, господин Гърен. Сега госпожа Ламберт, минута и половина за зелените. Благодаря, госпожо председател. Както бе казано, ставащото в момента в Пакистан е истинска трагедия и ние се нуждаем от дългосрочно ангажиране с проблемите на хората в Пакистан и на демократично избраното правителство след време. Искам да благодаря на комисията за бързия отговор и реакция за това, че отправи призив за дългосрочно финансиране, за това, че обвърза проблемите с промените в климата. Нуждаем се от интензивен отговор и разбира се, се нуждаем от по-голямо участие на Индия в фонда, в Международния фонд. Това ще бъде важен политически е, сигнал. Сега обаче, разбира се, можем да предприемем действия за облегчаване на международния дълг на Пакистан, голяма част от него поет по време на военния режим. 3 милиарда долара беше през 2008 година международния дълг на Пакистан. Това омалуважава международните финансови усилия. Франция и Германия са големи двустранни донори, така че може би трябва да направим така, че да освободим от собствените пари на пакистанците. Искам да спомена също, че има и а, ресурси вътре в страната. Възможно е, да кажем, богатите земевладелци да предложат а, на по-низка цена или при по-нисък найем земите на а, арендаторите, за да могат да се издържат в тези трудни условия. Благодаря. Господин Карим. Госпожо председател, госпожо комисар, искам да приветствам бележките на комисаря в комисията, както и направеното изказване днес. Нашата реакция под ваше ръководство наистина заслужава похвала, както на ниво Европейски съюз, така и от страна на държавите членки които действаха в двустранен план. Великобритания направи всичко, което бе по силите й. Тъжно е да се знае, че докато хората на Пакистан трябваше да се справят с тази катастрофа, президентът е, се радваше на най-хубавото, което Европа може да предложи. И докато той правеше това, ние трябваше като един да станем и да застанем рамо до рамо с хората, с народа на Пакистан. Горд съм, че го направихме. И е, когато ситуацията се срина, военните трябваше да се встъпят да встъпят, да се намесят. Тази помощ, която се изискваше, ние я предоставихме и това е достойно за похвала. Но неотложната ситуация продължава. Все още нещата се проучват, но трябва сега за средносрочен и дългосрочен план да започнем да подготвим плановете. Безпредседент ни бяха наводненията и това заслужаваше безпредседентна международна реакция. Трябва да започнем повторно изграждане на Пакистан, но като правим това, народът на Пакистан трябва да го вижда. В противен случай могат да се развият непредвидими последици. Имаме програма за развитието и тук трябва да добавим програма за търговия, за да позволим на народа на Пакистан да изгради сам страната си. Колеги, наистина бих искал да бъдем амбициозни и да изготвим план на Европейския съюз. Нещо като плана Маршал, който помогна за възстановяване на части от Европа. Това се изисква. Това е, е, е измерението на предизвикателството. Нека бъдем на неговата висота. Благодаря, господин Карим. С това приключваме с говорителите на политическите групи. Преминаваме към Следващите оратори, госпожа Стрифлер, е, минути и половина. Да. Да. Наистина положението в Пакистан е много по-лошо от е, цунамито, което удари Азия, така че аз съм много удовлетворена от, от решението да се освободят допълнителни 60 милиона, за да може по този начин да взаимодействаме по-добре с нуждаещите се. Поздравления за госпожа Георгиева. Разбира се, не на последно място трябва да застъпим и принципа на независимост, неутралност и безпристрастност при предоставянето на помощта и да се основаваме единствено и само на реалните потребности на населението. Наистина имаме е, механизъм за бърза реакция, който действа, но положението и кризата в Пакистан показаха, че са необходими още повече видимост и координация. Още веднъж стана ясно, че трябва да се създаде европейска сила за бързо реагиране нещо като Европейска гражданска служба, нещо, което аз неколкократно съм споменавала. Госпожо Георгиева, през ноември ще излезете със съобщение за необходимостта от засилване на, европейска, на европейския реакционен капацитет за реакция, извинете. Надявам се, че ще го направите. Всъщност не се съмнявам и очаквам това съобщение. Благодаря. Берман, я една лептоп. Благодаря, господин Берман минути и половина. Благодаря, госпожо председател. Европейският съюз предлага значима помощ, но е необходимо да се спази обещанието за 30 милиона. Не трябва Пакистан да става жертва на недоверието трябва помощта да не се подчинява на дискриминация. Необходимо е добре да координираме усилията си. Въпрос, госпожо комисар. Може ли координацията да бъде подобрена? Какво може да се направи в тази посока? Необходимо е да има надлежна помощ, медицински грижи. Трябва и възстановяване. Необходимо е също пакистанските власти а, да а, бъдат отговорни за а, та, управлението на тази помощ, така че да се управляват дългосрочните последици на кризата. Oui, madame... Господин Луи Мишел, госпожо председател, госпожо комисар, искам да поздравя госпожа комисаря за огромната работа, която бе извършена благодарение на вашата тяга 230 милиона евро бяха спешно мобилизирани в европейските държави, от които 70 милиона от Европейската комисия. Това е забележително. Това означава, че вие при сърце сте взели проблема. Естествено, ще прибавя гласа си към всичко казано. Е, за проблемите на жените, за проблемите на здравето, както и за проблемите политически в страната. Е, защото Естествено, страната а, беше в ръцете на екстремисти. А, за съжаление, а, многократно съм имал възможност да казвам, включително при земетресението в Хаити, че бързо е необходимо да изградим капацитет за европейска мобилизация за гражданска защита. Докладът Барние е прекрасен източник на вдъхновение за създаването на такъв механизъм и искам да ви запитам какви са намеренията ви в тази посока по-конкретно. Благодаря. Мишел. Ван Дален, я една Господин минута и половина. Voorzitter, in Nederland kennen wij de strijd tegen het... Госпожо председател, да, наистина знаем как се бо... всички знаят как се борим срещу водата в Холандия, така че сме особено солидарни с пакистанския народ, който се бори срещу превземането на земята му от водата. Не бива. Не бива да оставим Пакистан на произвола на съдбата и на талибаните християнски и други организации непрекъснато посочват колко страдат е, християнските обитатели на Пакистан, когато става дума за разпределение на помощите, колко подлагани на дискриминация при тяхното разпределение са те. Наскоро талибаните убиха двама представители на християнски благотворителни организации. Позволявам си да привлека вниманието ви върху този факт. Нека да помислим и за тяхната защита. Благодаря. И киря Корхола, я намисля Госпожа Корхола. Първо искам да изразя съболезнованията си за, на, на народа на Пакистан за трагичната загуба. Искам да благодаря на комисар Георгиева за нейната отдаденост и за това, че постави Пакистан на първо място в своята програма. От неизвестно време на света да разбере целият обхват, мащаба на това бедствие. Сега, когато знаем повече за това бедствие, трябва да предоставим финансова и материална помощ, за да може помощта да достигне до всички, включително и до мълцинствата. Трябва също така да не забравяме, че Пакистан е държава на предната линия в войната с международния екстремизъм. И ако помогнем на бедните, можем да помогнем и на тази борба. Междувременно, хуманитарната помощ не е достатъчна. Трябва да бъде съчетана с помощ за изграждането на инфраструктурата на страната. Необходимо е да предприемем спешни мерки за съживяването на економиката и търговията на Пакистан. Може би ново преразглеждане на задълженията може да помогне в тази стратегия. Благодаря, господин Гереро Салом, година и половина. Минута и половина. Благодаря, госпожо председател обществеността в световен мащаб, а и ние всъщност смятаме, че световната общественост реагира бавно, бавно и слабо по пред лицето на пакистанската трагедия. По-бавно от колкото сме реагирали друг път при подобни ситуации. Освен това, забелязва се и известна неохота да се изпълнят изискванията на ООН. В, наша, в нашето общество имам предвид. Не всички са еднакво добронамерени към пакистанската трагедия в зависимост от формата на политическо управление на съответната държава членка тук в Евросъюза. Затова нека да обясним, че помагаме на хора, на човешки същества, които страдат. Не подпомагаме никакъв политически режим подпомагането и е, хуманитарната помощ се основават на неутралност и безпристрастност. Благодаря. Сега преминаваме към процедурата на спонтанни изказвания. Напомням, че имате по една дума. Госпожа Басеско, благодаря, госпожо председател. Равносметката за наводненията в Пакистан е безпредседентна. 20 милиона души са засегнати. 2000 души загинали. Близо 2 милиона жилища са разрушени, а транспорта на инфраструктурата, замеделието са неизползваеми. Не може да останем с кръстени ръце като Европейски съюз пред такава трагедия. Още повече е, до това лято някои държави членки бяха изправени пред подобни бедствия, например Румъния. Аз искам да отправя призив и е всъщност е, да изразя похвала за тези държави членки, които успяха да отпуснат средства, за да допълнят сумата до 230 милиона евро, превръщайки Европейския съюз в основен донор. Разбира се, положението е катастрофално. Смятам, че трайното възстановяване може да се постигне само чрез собственото економическо развитие на Пакистан. И тук Европейския съюз трябва да се отвори за стоките на Пакистан. Мулцмес фарте мулт, доамна комисар, într-adevăr, răspuns... Госпожа Крачо, благодаря. Госпожо председател, госпожо комисар, реакцията на Европейския съюз спрямо ре... Е, трагедията в Пакистан бе своевременна, но не винаги видима. Посещението ви в засегнатите райони показа солидарността на Европейския съюз жертвите на тази е, голяма катастрофа. Засегнатите лица, близо 18 милиона, дори повече, са изложени на голям риск от заболявания. ООН са получили само една трета от средствата, които са поискали. Защото някои държави членки се въздържат, държави членки на ОНЕ се въздържат да отпускат средства заради корупцията в Пакистан. Необходим е механизъм за контрол на отпуснатите средства, чрез който да се гарантира, че парите ще отиват пряко при жертвите на наводненията, а няма да се отклоняват от местните или други органи в Пакистан. Освен това, трябва да се постави въпросът за сигурността на хуманитарните работници, защото те са много заплашени от ислямската опасност. И сега господин Кройцман за една минута. Госпожо председател, благодаря ви. Благодаря ви, господа евродепутати, госпожо комисар. Пакистан е изправен пред е, ужасяющо природно бедствие и населението на страната се нуждае от помощ. Има региони в е, Пакистан, където централното правителство просто не може да, докъдето правителството просто не може да достигне. Например, в е, Северен Кашмир граничните региони са особено зле засегнати. В Гилищан, например, има 500 жертви и много бездомни в други пък региони няма как да се достигне, нито да се влезе, нито да се излезе. Няма начин бързо да им се притечем на помощ. Ето за това е толкова важно Евросъюзът да не само да дава средства безконтролно при това на централната власт, а и да подпомага местната управа. Благодаря. Господин Стемке, минута. Е, Искам да благодаря за възможността да се изкажа, госпожо председател. Европейският съюз в този момент на гигантска криза в Пакистан реагира много по-ефикасно, отколкото го е правил в миналото. Мисля, че всички ние тук сме много удовлетворени от постигнатия напредък, особено в сравнение с помощта, която бе отпусната на Хаити. Госпожо комисар, искам обаче да се спра на две важни неща. Първо, усъвършенстването, подобряването на реалния капацитет на Съюза за отпускане на хуманитарна помощ. Големият проблем – е тежкотоварният транспорт. А ако нямате такъв капацитет, как изпращате помощите и ги разпространявате? Второ, трябва да координираме по-добре усилията си. Европейският съюз прави много, но той трябва по-добре да се координира с държавите членки. Клисия Епитропос и кирия Георгиева. И сега давам думата на госпожа комисар Георгиева за заключителни бележки. Благодаря. Благодаря за изнаредно полезните коментари. Ще се опитам да групирам отговорите си в три категории съобразно проблемите. Първо, приоритетите краткосрочни, дългосрочни и как можем да включим при тяхното изработване дадените от вас съвети. Второ, политическа среда и как можем да защитим неутралността и независимостта, както и безопасността на хуманитарните работници. И трето, капацитета на Европейския съюз да реагира на кризи по-ефикасно в бъдеще. По първата група проблеми. Много съгласна съм с коментарите, които бяха направени в следния смисъл – да бъдем с онези, които рискуват изолация, особено по, така, в по-консервативните райони а, на Пакистан. А, това въжи особено за жените и децата, малцинствата, беше споменат проблемът с религиозните малцинства – В всяка държава, в случая и в Пакистан, това са високо рискови групи. Това са общности, слови от населението, които трудно се достигат. Те са отрязани от нас, изолирани от нас, било поради особености на природата и релефа или поради конфликти. И за това трябва да работим е, усилено с нашите партньори, за да гарантираме, че това, което финансираме, стига до онези, които рискуват изолация. С нашите е, сътрудници ще разискваме е, и ще направим анализ по конкретните въпроси, които бяха зададени, особено за религиозните малцинства. Ние много голямо внимание проявяваме към малцинствата. Сигурна съм, че имаме по-конкретна информация и можем да дадем по-конкретна информация, включително за Кашмир. Там мога да кажа, че работихме заедно с неправителствени организации, за да стигнем до хората в нужда. Тук много категорично бе казано, че Земеделието е основа на голяма част от пакистанското общество и економика. С отегнането на водите, може би е, вода, е, почвите ще станат е, по-плодородни, но това ще бъде възможно само ако фермерите са в състояние да се захванат с земеделие, за да се възползват от тази нова възможност. И за това ако е добра помощта, особено в дългосрочен план, тя може да допринесе и за повишаване на сигурността. Така стигам до необходимостта да погледнем за средства към други хора. Тоест, опирайки се на моралната си висота, да призовем други държави е, в района на залива да помогнат е, на Пакистан. Всъщност има такива помощници и ние сега можем да се обърнем към тях е, за отпускане на средства. Тук на 14 и 15 е, е, октомври е, ще има заседание за приятелите на Демократичен Пакистан. Господин Коречи и госпожа Ашли ще Председателства това заседание и вече постигнахме съгласие да имаме разширена сесия в рамките на тази проява за това как да призовем други държави да е, окажат помощ на Пакистан. Що се отнася до нашите държави членки и за нашите ресурси, ще кажа следното. За е, средствата на е, комисията, 70 милиона, които споменах, голяма част е, от тях вече са преведени, а е, цялата сума е ангажирана. За други е, прояви, за други дейности, е, макар и с много надежни пари, сме изчерпали средствата. Нашите служители на място ясно ни казаха, че трябват допълнителни средства в това отношение. Що се отнася до държавите членки, Великобритания, Германия и Швеция са най-големите донори. Искам да им изразя своята почет. те вече отпускат помощта, предоставят я. В комисията знаем, че това е съвместна отговорност Как беше думата? Това е поделена компетентност. Още не съм свикнала с терминологията напълно. Това е поделена компетентност с Европейския съюз, но бихме искали това, което сме поели като ангажимент, да бъде изцяло изпълнено. Що се отнася до а, дългосрочната помощ? Съвсем ясно е, че прогнозите за ръст през следващата година ще бъдат ревизирани в нисходящ порядък. От 4,5% преди наводненията до 1%, а може би до отрицателна стойност, което означава, че милиарди ще бъдат необходими за възстановяването. И за това трябва подкрепата, помощта за Пакистан да бъдат оценявани цялостно, холистично, да видим как да осигурим тази помощ? Откъде да я вземем? А, значи, комисията не може да дава средства на заем. И за това не мога а, да а, представя това като вариант от гледна точка на комисията, но това е една от възможностите другаде. Да и е, се надяваме, че нашият глас ще бъде чут, когато се разискват различните варианти. Естествено ще се постави въпроса за търговията и какво може да се стори там. Мога да ви кажа, че комисарят Дехухт вече много сериозно е, мисли какво можем да предложим и по това направление, обмисляйки цялостен холистичен подход към помощта за Пакистан. Сега нека премина към следващия пункт – Всъщност, нека преди това добавя нещо. Ние е, трябва да работим с Пакистан, е, за да е, подпомогнем реформите, които извършва правителството е, да може да постави на по-солидна основа економиката, да ревизира обществените финанси. Така че наводненията да не разсейват правителството и да не го отклоняват от стремежа му в дългосрочен план да направи необходимото за страната си. Естествено, помощта за Пакистан е в контекста на политическа стабилност, респективно нестабилност в една страна, намираща се във важен регион за света. Затова се надявам, че ние ще осигурим помощ, но тя ще допринесе и за предотвратяването на хаоса. Онези от нас, които работят в хуманитарното направление, знаят, че е много важно да се показва и до непрекъснато да се подчертава пред компетентните органи, че сигурността на хуманитарните работници е от първостепенно значение. А от друга страна, ние сме длъжни да бъдем неутрални ние не определяме на кого да помогнем, е, според това дали живее на село или в града, според религията му, според происхода му или убежденията му. Значи, от една страна имаме неутралност, а от друга страна имаме сигурност на хуманитарните работници. 19 август бе денят на хуманитарните работници. На 19 август тъжно отбелязахме, че миналата година сме изгубили повече хуманитарни работници, 102, отколкото миротворци. 102 хуманитарни работници загинаха през миналата, миналата година. Така че, що се отнася до Пакистан, всеки ден аз се будя с голямо безпокойство. Опитвайки се да помогнем при това бедствие, ще изгубим ли човешки живот? Естествено, въпросите за сигурността са от първостепенно значение. И сега нека приключа с укрепването на капацитета за реагиране при кризи. Благодарни сме на онези, които се изказаха положително за нашите действия и стремежа ни да имаме по-добра организация и координация. Съгласна съм и с онези обаче, които казаха, че е необходимо да правим още в тази посока. Ще ви дам само един пример за координацията при условията в Пакистан. Както казах, ние изпратихме екипа за координация по гражданска защита в Пакистан. 12 държави членки дадоха е, помощ в натура. 10 полета организирахме, като а, е, въздушен мост между Европейския съюз и Пакистан, два от Чехия, един финансиран от е, Финландия, седем са финансирани от нас, от Европейската комисия. И с това всъщност успяхме да а, отнесем помощ от а, много страни, а, координирано, като координирано и разпределихме и на място. Следователно има напредък, но на онези, които казват, че е необходимо да се стори повече, бих отговорила следното. Да. Силен е вашият глас Казвайки това, и аз се надявам, че е, комисията сериозно ще подходи към тази необходимост усъвършенстване на капацитета за реагиране при кризи. И за това сега нека обобщя в четири точки избито. Подготовка за различните ситуации. Трябва да планираме какви бедствия ни очакват, Второ, предварително определене на държавите членки, на които можем да разчитаме в случай на бедствие. Значи, винаги когато имаме бедствие, аз отправям призив. И при този призив не зная дали ще получа това, което ми е необходимо. За щастие, мое щастие, до сега, когато сме отправили призиви, държавите членки са откликвали. Но ще бъде много по-разумно, ако можем предварително да планираме ангажиментите на държавите членки и да знаем, ако удари бедствието, с какви авуари ще разполагаме. Трета точка – координация. Повече няма да казвам за нея. Съвсем очевидно, 27 плюс 1 трябва да действат като едно. И четвърта точка – холистичен цялостен подход към реагирането при кризи. Превенция, подготовка, реакция и рехабилитация плюс обратна информация. Това ще бъдат четирите стълба на предложението, което ще внеса пред вас. Още веднъж благодаря, госпожо председател и почитаеми евродепутати, за съвета, който отправихте към мен и към моя екип. Е благодаря, госпожо комисар. Следващата точка в дневния ни ред е, е с насоките.